Проспираща економика, основана на данни. Господин Бусък. Благодаря, госпожо председател. Уважаем, уважаем заместник председател, сега се смеят местата на председателите, виждам. А, та, на, тази економика, основана на данни, е потенциален път към напредъка за Европа. Имаме нужда да водим в цифровите технологии, но също и в защита на нашите ценности, личния, правото на личния живот. Ако искаме да водим в данните, в технологическите, в новите технологии, ние трябва да гарантираме сигурността на данните и да се насърчат частните инвестиции в инфраструктурата, в научно-развойната дейност и в развитието. Трябва да се създаде същински европейски цифров съюз с отворени обществени данни, с защита на авторските права, също да се подсили ролята на малките и средни предприятия в тази економика и последно да се ангажира цялото общество така, че то да се възползва от тези данни и тази економика. Призоваваме съвета и комисията да направят всичко възможно в тази насока, така че Европейския съюз да се превърне в световният лидер по а, а, економика, основана на данните. Искам да благодаря също и на колегата Капа за ключовото и участие в този доклад и за резолюцията и не съм го казвал, но все пак е много важно а именно защита на потребителите, а, а, чу, правата на потребителите, но това е в компетенциите на комисията ИМКО. И също съм сигурен, че колегата ще говори по този въпрос. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Форд. Благодаря. Е, е, цифровия свят не познава граници. Той разрешава въпроси, е, които създава в целия Европейски съюз и в целия свят. Много данни дават възможност на предприятията да извършват продажби, да намаляват разходите си, да увеличат своята конкурентоспособност. По този начин се увеличава нашия економически ръст. Но регулаторите трябва да работят както за предприятията, така и за потребителите. Трябва да има ясни правила, особено за използването на личните данни. По този начин начин потребителите ще могат е, да се... И големите и е, малките предприятия ще е, се основават на едни и същи правила. В цифровия свят се създават много прецеденти, като например тези, които достигат до данни. Как комисията ще наблюдава това? Как ще сме сигурни, че ще има технологична неутралност? И особено как ще се борим срещу монополите, защото трябва да имаме предвид и здравеопазването, околната среда, енергетиката, как обществените услуги да станат по-ефективни. За да се постигне всичко това, е, трябва да имаме интелигентни поръчки и да се отключат технологични, е, технологиите. Е, как Европейската комисия ще даде възможност на държавите членки да споделят най-добрата практика и да има интелигентни държавни поръчки. В моята комисия е, се обсъди въпроса миналото лято и сега през март. Това не е достатъчно, защото има много новини във връзка с защитата данни. Извън нашия мехур в Брюксел има много безпокойство във връзка с данните. Ако властите, които защитават личните данни, са преклено предпазливи, е, когато прилагат правилата, те ограничават обработването на данни. Е, те ограничават полза ползата от тези данни. Така че, госпожо комисар, необходими са ни ясни правила. Е, трябва те да бъдат от полза и за предприятията, и за потребителите, е, за унези, които осъществяват иновации, за унези, които свършват услуги, е, да направиш правила една крачка, но после трябва да се работи върху тяхното прилагане и върху ясните разпоредби. Благодаря ви. Благодаря госпожо Форта, заместник председателя на Европейската комисия комисия има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа. Благодаря за въпросите, които разглеждаме днес. Те показват, че е време да създадем необходимите условия, за да може да използваме потенциала на економика, основаваща се на данните. Економиката на, на информационната економика расте много. Те ще стигне 3% от БВП до 2020 година. Тя ще бъде градиво за създаване на нови работни места, нови услуги, нови бизнес модели. В неодавнашната публична консултация комисията разгледа въпросите за пазарите на данни, свободният поток на данни и достъпа до данните. Комисията ще очертае съществуващите ограничения за свободното движение на данни и всичко това, което ограничава достъпа на бизнеса до данните, използването и повторното използване на данни и на информационните масиви информацията е новото платежно средство. Оперативната съвместимост е абсолютно необходима за нея. Комисията е формулирала приоритети за стандарти, стандартизацията, за действия и ключови технологически решения в единния цифров пазар. Нещо, което ще осигури стандартизацията на работата в тази област. Комисията ще насърчи бързото използване на изчисленията в облак, защото а, това ще помогне на, за постигане на по-висока производителност. В, рамките на единния цифров пазар а, ще бъде разработен нов план за действие. Съгласно този план ще се цели прилагането на открити, иновационни и съвместни методи на управление. Ще се осигури създаването на цифрови публични услуги. Ефективната регулационна рамка допълнена към съответната киберсигурност и нови правила за данните ще насърчат по-нататъчното развитие на информационната економика. Като имаме правна сигурност и уеднаквим правилата, ще създадем еднакви условия за бизнеса да може да се конкурира в рамките на Европейския съюз. А, а, бе взето предвид а, а, положението на малките и средни предприятия във връзка с информационната, а, информационната м, економика. Не искаме да натоварваме допълнително средните и малки предприятия. Комисията стрем, стреми да създаде среда, в, в която да може в е, проблемите да се решават на едно място, така да се каже, на едно гише от е, съответните власти в страните членки. Но тук не става дума само за информация. Необходими са умения, за да може да се обработят съответно информационните масиви и да се създават нови предприятия. Комисията ще разработи работна програма за стимулиране развитието на възможностите за работа и новите работни места. Сега важен е въпросът с посредническите услуги, при а, е, търговията с информация. А, развиват се пазари на информацията в Европа. И тук е необходимо преди всичко да разбираме по-добре механизмът а, за определене на точната цена и състава на а, информационните масиви, с които ще се търгува в рамките на информационната економика. Особено внимание ще се обърне на прозрачността отчетността и липсата на дискриминация. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега пристъпваме към дебатът. Първо ще дам думата на господин Бони за минута и половина. Госпожо председател, господин заместник председател, каква е целта на тази економика, основана на данни? Тя може да ни даде по-добри продукти, по-лесни за използване и персонализирани, индивидуални. Говорите за подобно управление. Възоснова на а, тази економика можем да имаме интелигентни градове, медицина, която да може да променя а, типа си на действие от реактивна на превентивна. Също индустрия, която да е свързана с, между роботи и хора и интернета да се използва от всички за всички. Това е най-добрият лост, за да могат малките и средни предприятия да станат по-конкретно способни, по-ефикасни и адаптирани към бизнеса. От какво имаме нужда? Имаме нужда от по-добра регулация. Новите технологии изискват повече меки закони, така да се каже. Имаме нужда да защитим сигурността и личния живот и да а, решим проблема с притежанието на данните. Отворените данни са ключ. Хубаво е да имаме такива за обществени и търговски цели. Ефективната инфраструктура, например, използването на 4G технологията, също и развитието в облака, а, то са от ключово значение. Имаме нужда също така от обучение на работната ръка на, в а, такава е, се използва на такава технология. Имаме нужда от съвместимост. Трябва да се създадат а, много типове а, от подобна съвместимост. Нямаме нужда, нямаме време вече да губим и трябва да действаме бързо. Благодаря. Благодаря не мога да вземам синя карта от същата политическа група. Сега госпожа Тоя, минута и половина. Благодаря. Целта е отново да се възстанови економическия растеж в Европейския съюз, да се възстанови благоденствието на европейската економика. Е, това е, може да се постигне благодарение на мегаданните и на новите технологии. Необходима е обаче европейска стратегия. Не може да стане чудо. Това не може да се породи от само себе си. Ние трябва да наваксваме много неща. Американците са много по-напред от нас. Европейския съюз съюз не е съществен участник на световния пазар. Трябва да направи много неща. Инвестиции, оперативна съвместимост, е, е, е, освен това, е, трябва да се развество. Потребителите трябва да придобиват най-различни познания. Изобщо остава ни много работа, но най-вече трябва да бъдем проницателни, да се обърнем към бъдещето, без да изоставяме обаче нашите ценности. Трябва да се търси баланс между двете, да се търси рамка, която да бъде насочена към бъдещето, като учител предвид опасностите, свързани с тази нова економика, защото това са мега данни, които могат да се обработват по най-различен начин. Е, има опасност за личния живот. Освен това, трябва да се осъщити и защита на собствеността. Е, това е ключово, както от юридическа, така и от етическа гледна точка. Трябва да не поставим под заплаха развитието на демокрацията. Използване на данни, добре, но трябва да има правила. Не значи да ограничим ограничаваме напредъка, но най-вече да защитим напредъка и най-вече европейските ценности. Председателката, господин Тасеновски, за една минута има думата. Благодаря, госпожо председател. А, Безпрепятственото функциониране на информационните системи има ключово значение за нашата економика. Необходимо е също така техническа инфраструктура за трансфера на а, информационни а, потоци. Необходим е капацитет, необходима е висока скорост на преноса на информация. Не трябва да забравяме също така, че без всичко това няма да можем да работим с големи информационни масиви. Това се отнася и до компютър, компютърните системи, които могат да обработят огромни а, а, обеми информация. Необходими са също така и нови математически методи за решаване на тези проблеми. Това са все въпроси, за които чието решаване е необходимо тясно сътрудничество. Госпожа Калас, имате думата за две минути. Благодаря времето, което отне да представим тази резолюция, е, беше доста дълго. Между времено приехме един доклад за единият цифров пазар така че парламентът ясно посочи, че трябва да се подобри средата за бизнеса, най-вече за иновациите, за да се създаде такава економика. И второ, при докладът за единия цифров пазар поискахме от комисията да а, приложи едно голямо преразглеждане на целият а, този пакет за економиката основана на данни. Така че идеята не е само за това какво трябва да се направи, просто да видим какви са предизвикателствата, за да насърчим процеса. Това, което е от ключово значение е да работим в широки мащаби. Има два основни проблема тук. Първото е защита на данните и второто са уменията. Първо, защита на данните. Надявам се сега рамката защита на данните да бъде приета и комисията да излезе с нови инициативи за потоците от данни, защото ограниченията за тези потоци от данни засягат единният пазар. Но това е свързано и с технологиите, които се управляват от данни. И също да не говорим за личните данни, защото когато говорим за економика основа на данни, това е нещо по-различно. Тя не трябва да се основава само на личните такива. И второ, както го каза и заместник-председателят, говорим за а, данни, генерирани от машини и също и от отворени прозрачни данни. Обаче, ако имаме такива данни и няма кой да ги използва или не се знае, не знаят как да ги използват, никой, до никъде няма да стигнем. Те ще са безсмислени тези данни. За това нека в препоръките да имаме и подобряване на уменията на хората. Благодаря, госпож... госпожа Калас. Имате синя карта, госпожо Калас. Приемате ли? От госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател. Колеги, в вашата реч, госпожо Калас, зададахте няколко въпроса. Вие споменахте тук, комисията говори също и средни предприятия. Искам да ви попитам, считате ли, че а, регламентите свързани с данните взимат достатъчно предвид малките и средни предприятия и а, дали взимат предвид, че първо трябва да мислим в малки мащаби, а не да се опитват да регламентират всичко? Считате ли, че тези предприятия ще бъдат насилени да приемат подобни регламенти, които не са адекватни за тях? Благодаря за въпроса. Смятам, че една економика, която се базира на малки и средни предприятия, трябва да взима предвид техните специфични изисквания. Надяваме се също да можем да коментираме това, да не забравяме, че големите компании на този етап се опитват да правят промени, които отговарят само на техните специфики, а не на тези на малките и средни предприятия. Надяваме се комисията да поправи тази грешка. Благодаря. Господин Силикиотис, минута. Благодаря, госпожо председател. нашата цел трябва да бъде благополучието и благосъстоянието на хората. За съжаление, новите технологии са единствено в услуга на едрия капитал, на конкурентоспособността и на печалбите. Ето защо ние трябва да преразгледаме приоритетите си, целите си и да се съсредоточим основно върху интересите на нашите общества. Европейската комисия трябва да подкрепи държавите членки, е, за да направят те усилия е, за е, защита за публична защита в цифровия свят. Трябва да се насърчи научно-развойната дейност, трябва да се създадат качествени работни места, да се осигури свободен и безплатен достъп до интернет, да се защитават данните и правата на потребителите. Изключително важно е да се подкрепят малките и средните предприятия, за да използват технологиите, за да утвърдят място си на пазара и особено достъпа е, до финансиране. Господин Хелмер. Госпожо председател, 17 години съм в този парламент. Тук бях по време на Лисабонският съвет през март 2000 година и си спомням каква цел си поставихме. Да създадеме най-конкурентоспособната, динамична економика, основана на знанията в света. Обаче, първите години от, на този век показаха, че нашата конкурентоспособност в тази област намалява. Но ние продължаваме напред необезпокоявани. Създаваме, създаваме изречения без глагол. А, нямаме а, дата, към която да се стремим и няма да знаем дали сме успели или не. Трябва да се получим от предишните си неуспехи. Не се създава такава економика чрез нови регламенти – Създава се чрез освобождаване на предприемаческия дух, на прошмишлеността. И за това нека преследваме тези достойни цели не чрез предписващи законодателства, а като отворим вратите, дверите на новите възможности. Сега госпожа Къпел за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Е, всеки дневието ни, ежедневието ни е все по-цифровизирано. Всички използват е, този метод. Това въжи и за данните, за масовите данни. Е, там растежа на, 40, на 14%, т.е. това е най-големият процент растеж. Мегаданните са най-големият, най-проспериращият сектор в Европа. И е, предимствата са големи. Било то нови е, софтуерни елементи, които позволяват да се прави анализ, било то и се прилагат примерно при разграничаването на обикновен пътник или пък на беженец от терорист, също данни за следение на климата или пък за машините, за позиционирането при, примерно, напояване, така че данните, мегаданните са ключови за всички сектори, включително и за здравеопазването, и за автомобилната индустрия, и за енергетиката и а, така нататък. Тоест има голям потенциал, но всичко зависи от инвестициите в инфраструктурата, в научно-развойната дейност, в уменията на хората да има регулирана рамка, да се защитят данните, да се насърчат този растеж, знаете, че се очаква да има такъв ръст с 3% до 2020 година. Сега господин Корвин Мике. Една минута. Е, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ние изоставаме много държави ни изпреварват. Може би имате предвид Съединените щати. Но аз ви питам, госпожо председател, някой обсъждал ли е този въпрос в парламента? Е, просто е, няколко хиляди предприятия създават е, мегаданни, но все пак трябва да има някакво регламентиране за прилична обработка на данните. Ние си създаваме иллюзия, че създаваме мегаданни за големи предприятия всички изобретения са направени от частни предприятия. Искам да ви предупредя, е, че всеки има достъп до базите данни. Тези данни идват от е, частни лица, от е, телевизия, от обработка на други данни. Никога не бива да забравяме, че информацията извън тези мегаданни са много важни. Ние се затваряме в кули от слонова кост. Аз приветствам интереса към големите предприятия и защо смятам, че Европейски съюз трябва да бъде разрушен. Благодаря ви. Е, госпожа е, Тюрела я няма. Господин Тарабела има думата сега. Госпожо председател, господин комисар, информационната технология става възможност за растеж, но искам да се спра на три аспекта, които трябва да се вземат предвид. Преди всичко много важно е всички предприятия от, от малките и средните до най-големите да могат да използват експлозивното развитие на този сектор – също така е необходима равнопоставеност, като се предотвратят всякакви монополи. Използването на големите информационни масиви в публичната сфера също така може да улесни административните процеси, да създаде нови възможности да направи по-ефективни публичните административни услуги и накрая пазарят на информационните масиви също така дава възможност за защита на потребителя. Тук е необходи, са необходими законодателни рамки, за да може да не се злоупотребява с а, този въпрос. Благодаря. Господин Шафхаузер, една минута. Скъпи колеги, с метода на комисията ние сме, вече сме свикнали. Винаги ни мятат пред очите някаква печалба, как ще спечелим, било то за заедостта, било в ръста, било в продуктивността. Но това дали наистина е в името на една европейска стратегия? Има ли желание да се изграждат автономни платформи, които, например, да могат да се конкурират с Skype, с Facebook, с Google? Google? Има ли някаква индустриална политика, която да ни даде възможност за съхраняване на тези данни? Не. Европейската стратегия е просто да се отворим към а, огромните частни компании, които държат монопола в данните и към една доминация на американците. Да, частните данни се продават. Основната суровина е човека. Не трябва ли по-скоро да забраним използването на тези данни? и тяхната продажба. Те не бива да стават част на собственост или собственост на държавата, а да принадлежат на гражданите. Ето това е залога на свободата. Мистер Хокмарк. Господин Хокмарк. Госпожо, много е важно да подчертаем следното е, економика, която е движена от данните, не е нищо ново. Е, тази промяна вече се осъществи. И в тези части на нашата економика, е, които най-много са стимулирани от данните, са най-развитите. Там има най-голямо благополучие. Това е резултата. Това не е някакво чудо. Много е важно да сме сигурни, че ние можем да бъдем най-добрите при използването на данните, защото данните са знание. Знанието се разпределя и използва по начин, който е безпредседентен в е, е, е, съвременната економика. Така че е много важно да наваксаме закъснението, особено при киберсигурността, свободното движение на информация в съчетание с личните данни, законодателство за потребителите, интелектуална собственост, всичко да се адаптира така, че нашите общества да са силни, които се възползват от тези нови възможности, които вече са на лице. Аз смятам, че е много важно нещо е много лесно. Ако трябва да решим нещо, за което да сме най-добрите, разбира се, както току-що каза господин Шофенхауер и други, нека да не живеем 19 век ние можем да решим да станем лидери, е, да имаме най най-добрите файлове, да се отворим за най-добрия капацитет, да дадем възможност на нашето общество да бъде най-доброто. Това е въпроса, който трябва да решим. Госпожо председател, смятам, че можем да вземем това решение. Е, господин Хокмар има е, синя карта. Е, съгласен ли сте да отговорите на въпроса на господин Божели? Mm-hmm. Да, аз съм съгласен с всички цели, които току-що изброихте. Много е важно европейската економика е, да се развива. Много е важно обаче за европейските граждани как да бъдат защитени техните лични данни. Вие не се спряхте на този въпрос, е, защото данните трябва да бъдат защитени не само от големи дружества, но и от е, власти, които искат да отслабят европейски съюз. Какво ще кажете, например, е, за това, което прави Москва? Е, Москва като че ли е много активна зад завесите. Е, Вие виждате ли някакъв проблем в това? Може би Москва ще се опита да отслаби Европейския съюз, като злоупотреби с налични данни. Това е въпроса ми. Е, дали някой е, друг извън Европейския съюз може да използва нашите данни? Господин Хокмайер, благодаря. Е, високо оценявам този въпрос, защото това ми дава възможност да подчертая нещо друго. Данните не са някакъв магически цифров въпрос. Това е познание. Познанието може да се разпространява много бързо, може да се мултиплицира неколкократно. Дайте ми познание и аз ще ви дам познания и знанието ще бъде споделено между нас. Това е нещо великолепно. Това е въпрос на познание, а не на данни. Моето чувство и разбиране е, че повечето от данните, Примерно да кажем, интернет във всяко нещо. Това не са лични данни, но економика, която е стимулирана от данните, може да бъде защитена. Могат да бъдат защитени лични данни, като едновременно с това нарасне нивото на киберсигурността, но на ниво агрегат да се използват данни за здравеопазване, научни изследвания, наука. Може би има хора тук или там, които не желаят това, но ние можем да постигнем общо разбиране за това как да използваме използваме данните. Познанието, спасяването на личните данни, но и спасяването на лидерството на Европейския съюз. Председателката, следващия изказващ се за една минута. Благодаря, госпожо председател. Използвате ли европейски програми? Е, имате ли ги във вашите апарати, в джоба си? Е, купуваме фактически апарати, които се произвеждат в Азия, произвеждат се в Америка, къде ли не. Трябва да направим нещо, за да подобрим инфраструктурата на нашите предприятия, да подобрим мрежите, по които протичат информационните масиви. трябват нови норми за защита на потребителя, за защита на, на данните. Необходимо е да насърчаваме кълновете, новосъставените предприятия. Има политика, която стимулира иновациите, така че да може ние да станем и континент на прозрачността и континент на защита на данните. Това да бъде наш отличителен белег. Необходимо е Европейският съюз да бъде интелигентен, гъвкав играч на пазара и на информационните технологии. Благодаря. Сега господин Рубик за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. В невероятна епоха живеем. Можем да прескачаме от реалния във виртуалния свят и двата свята си взаимодействат. Това е истинско предизвикателство. Имаме нужда от алгоритми и от математически бази, с които да овладеем този виртуален свят. Имаме нужда от нови платформи за алгоритмите. Най-добрите технологии трябва да бъдат рамката за тези технологии. Ние трябва да сме лидери в световен план нещата са ясни. Над 200 милиарда мейли се обменят всеки ден по света. Генерира се познание, което никога до сега не е съществувало. 800 милиона твитвания, милиарди записани във Фейсбук и в WhatsApp. И а, също милиарди мобилни телефони, така че а, информацията, която произвеждаме всеки ден, е огромна. Това е огромна възможност. Голям брой данни, броя на данните се отвоява всяка година. Това представлява мегаданни и бъдещето е в анализ на тези данни. Поздравявам комисар Ансип за тази стратегия. Това е адекватната стратегия. Трябва да вървим напред по-бързо, по-ефикасно. Благодаря. Thank you. Мадам Lauristin. One minute. Госпожа Лауристин за една минута. Да, благодаря за предоставената ми възможност. Ще говоря на естонски. Много хора разбират естонски в момента. Искам да кажа, че Европейската комисия разбра какво трябва да се направи, за да се действа, е, да се създаде показател за развитие на цифровото общество. Това е чудесно, но резултатите не са е, изключителни, защото установяваме много големи неравенства на европейския континент. От една страна северните страни, от друга страна България, Италия, Гърция. С огромни разлики за познанията, за уменията. На практика възникват е, огромни разлики за това въпросът ми е образованието, обучението, уменията, всичко това в момента е в ръцете на държавите членки. Е, но страните, където развитието е много слабо, не могат е, да предугадят нуждите. Те не могат да предвидят бъдещите нужди. Е, така че няма да можем да постигнем целите си. Питам ви, какъв е плана? Европейската комисия как мисли да запълни тази пропаст? Как как да се постигне използването на тези данни, така че Европейски съюз да върви напред. Господин Шогор има думата сега. Благодаря. Обработката на данните а, и а, обема на а, данните се развива много бързо. От няколко терабита, сега, терабайта сега стигна до а, много по-големи размери. А, това засяга а, всичко. Ресурсовата сигурност, сигурността на храните и какво ли още не. Но също така тази информационна економика създава много големи възможности. Големите информационни масиви дават възможност Европа да влезе в сектора на информационните и комуникационни технологии. Тези възможности трябва да се използват колкото може по-бързо, да се навак за изоставането от САЩ. Затова са необходими условия за насърчаване на единният пазар, неговото развитие, оперативна съвместимост, по-добра координация и значаване на, примерно, интернетът на вещите и други такива области на информационните и комуникационни технологии. Благодаря. И ще приемете ли синя карта? Въпрос, господин Шаго. Господин Рубик, имате думата за въпрос. Благодаря. Исках да кажа че благодаря на преждеговорившия, защото той повдигна въпрос, който и аз мятах да спомена. Смятате ли, че като използваме нови методи, ще можем да създадем нови възможности за потребителите, за малките и средни предприятия? Мисля, че това е много голямо предизвикателство, пред което ние сме изправени. Разбира се, малките предприятия винаги са в не, по-неблагоприятно положение в сравнение с големите фирми. Да, разбира се. С това приключваме дебатът по тази тема. Сега минаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Реда. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Мегаданните могат да имат много положителна роля върху обществото, ако разбира се имаме съответното ниво на защита на данните. Чу, тук чувам много, много тревожни а, идеи за а, проверяване на бежанците и включването им в такива системи. Както казаха някои колеги, имаме нужда от отворена структура на данните, но бях много изненадана да прочета в комуникето на Комисията за авторските права за защитаването им и ограничаването им на достъпа до организации за различни проучвания. Как ще насърчите гражданите, иновативни компании и други, след като няма правна сигурност за авторските права. Не е ли противоречиво от една страна комисията да предлага публично-частни партньорства за мегаданните и едновременно с това законодателството за авторските права да забрани и да попречи на частния сектор да участва. Смятам, че а, трябва да се промени това правило за стотици хиляди дори а, притежатели на такива авторски права. И а, само така можем да а, увеличим потенциала и да не направим така, че авторските права да попречат на развитието на данните в Европейския съюз. Сега господин Полчак paní předsedající ehm, zde byla zmíněna celá řada aspektů. Благодаря, госпожо председател, за предоставената ми дума. Споменаха се различни аспекти. Аспекти на економика, основана на данните, която тръгва от частни данни, защита на лични данни, защита на бизнес данни, на интелектуална собственост, а от друга страна изискване за гъвкавост Остава обаче един въпрос. Авторски права срещу съгласие на автора за използване на неговата творба. Разбира се, че интелектуалната собственост трябва да бъде защитена, но скоростта на даване на съгласие е, е изключително важен аспект. Мисля, че това е една от големите слабости в Европейския съюз. Ние не разполагаме с единен пазар. Има много правни препятствия. Следващи изказващ се. Uh, Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Е, има много въпроси, свързани с интернета и с големите информационни е, масиви, във връзка с економиката, пък и с е, общественото здравеопазване. Трябва да помислим за опасността от сигналите, интернет сигналите, и да сме сигурни, че услугите са наистина безопасни. За тази цел трябва, те да бъдат правилно калибрирани и да отговарят на изискването на хартата за основните права. Защото иначе ще имат въздействие върху цялото общество, не само върху цифровия пазар. Трябва да мислим за всичките граждани на Европейския съюз. Посочва се, че е необходимо да бъдем много внимателни, когато правим разследване в тази област. И затова искам а, а, да попитам какво ще каже господин комисарът по този въпрос. Сега думата господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Да, много неща бяха казани. Средствата, които бяха инвестирани в новите технологии са по-малки, отколкото инвестициите в същата насока в Япония и Съединените щати. Но не можем да чакаме останалите да преземат сектора. Нашият сектор и пазара ни е фрагментиран. Трябва да защитим нашия пазар и гражданите ни. Трябва да спрем либерализирането на този пазар, особено при услугите. Говоря най-вече за споразумението ТИСА. Трябва да проверим отблизо всички рискове, свързани с цифровизацията – за здравеопазването, физическо и психическо здраве на работещите, рисковете по интернет, всякакви проблеми, които въобще не са цитирани тук. И в заключение давам думата на господин Ансип. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Още веднъж искам да ви благодаря за зададените въпроси и направените коментари. Европейската комисия поема ангажимент да постигне максимален резултат от економиката, която се основава на данни, на цифрови единен пазар и на всички инициативи подети тази година, бих, аз, съм, аз съм съгласен с, с подчертаното значение е, на начина на разпределяне на държавните поръчки. Съобразно направения анализ от Европейския парламент, ако прилагаме електронни държавни поръчки в Европейския съюз, можем да спестим 50 милиарда годишно. Това е огромна сума. Е, като че ли нямаме толкова пари, е, трябва да приложим във всички държави членки електронни фактури кандидатури. Вече използваме електронния подпис. Разбира се, че трябва да внимаваме за защитата на личните данни е, трябва да има защита на данните на всеки отделен човек, но все пак трябва да има свободно движение на данните в Европейския съюз. Парламентите отвориха данните във всички държави членки, но всички участници на пазара трябва да имат достъп до данните, независимо от това дали става въпрос за малки и средни предприятия или за по-големи участници цифровото търсене е същински въпрос в Европейския съюз. Е, това е, говорим за различия. Различия не само между държавите членки, но вътре в отделните държави членки. Е, в някои държави членки е, виждаме много високо развитие и има същинско цифрово разделение между столиците и селските райони, мъже, жени, млади и възрастни. Ние трябва да се занимаем с всички тези въпроси. Е, е, дайте ми една минута, но ще разходя минута и половина. Съжалявам, не разполагаме с време. Европейската комисия ще направи тези законодателни предложения още тази година. Ние бързаме, ние бързаме. Да, естествено, че има рискове. Ще се опитам да ви отговоря, но е, най-големия е, риск е да загубим това съревнование. Ето защо трябва да бързаме. Искам да ви благодаря за днешната дискусия. Очаквам е, да работим бързо и ефективно с е, законодателите, е, за да осигурим необходимите условия за развитие на економика възоснова на данни. Това е полезно за обикновените хора, за частните предприятия и за държавите. Председателката благодаря. Колеги, дискусията приключи.